относно законодателната програма и работата на комисията за 2010 година. Няколко комисара са тук сред нас, т.е. комисията е широко представена, тъй като става дума за изваредно важен проблем за всички нас за, за, за, за съжаление, е, предвид промените в дневния ред, е, това е, тази тема ще се обсъжда по-кратко време. Господин Баросо, след това ще дам думата на, пред, пред, на председателите на политическите групи, за да изразят политическа политическото си виждане за законодателната програма за 2010 година. След това ще помоля отново господин Барозо да, да отговори на забележките и въпросите повдигнати от председателите. Господин Барозо, благодаря ви, че дойдохте. Знам, че не, е, не е много лесно човек да пристигне в Страсбург. Много от нашите членове не можаха да пристигнат. Няма много е, голямо присъствие. Решихме да отложиме гласуването по време на е, парламентарната сесия, тъй като всички трябва да могат да гласуват. Някои просто не успяха да се доберат до е, Страсбург. Имате думата, господин председател. Благодаря, господин председател. Дами и господин господа депутати, за мен е чест и удоволствие да ви запозная днес с, с първата работна програма на настоящата комисия. Е, това е и първата работна програма от влизането в сила на Лисабонския договор. Аз имам честа и удоволствието да го направя е, в присъствието практически на целия екип на Европейската комисия, като знак на уважение към вашия парламент. Тази програма е, се представи в решителен момент за Европейския съюз, защото сега трябва да се действа. Е, тази програма проистича пряко от нашия политическия диалог. Е, след интензивно допитване, основано на политическите насоки, които ви представих за следващите пет години, този парламент през септември ми повери отговорността да ръководя Европейския съюз. След задълбочени разговори, процедури, при които се изкова съвместен възглед за е, действията, които се налагат, комисията като колегиум получи вашето доверие през февруари. С други думи, тази работна програма е, посочва е, силно съвпадение на политическите приоритети, е, които се вдъхновяват от вашата институция. Тоест, това е една основна платформа за постигане на амбициозни резултати. Нашия основен приоритет трябва да бъде излизането от кризата и поставянето на основите на устойчиво развитие, което да създава работни места. Има един спешен въпрос. Напоследък обсъждахме резултатите от Европейския съюз, но междувременно е, всички механизми за създаване на помощ за Гърция бяха създадени на 11 април и комисията ще изиграе важна роля за е, създаването на такива механизми и Гърция иска те да бъдат задвижени. Това е логическа последица от активното участие на комисията от самото начало за търсене на решение на финансовите проблеми на Гърция и е, запазването на стабилността вътре в еврозоната. И винаги сме правили това, е, спазвайки принципа на солидарността, но също така и на отговорността. Ние направихме и нещо повече. Ние създадохме въпроса защо възникнаха тези проблеми и как да избегнем тяхното повтаряне. Именно поради това ние искаме пакта за стабилност да се спазва, за да има економически контрол и да се разшири той извън простите въпроси на бюджета, на, на дефицита. Ние искаме да се реши въпроса на кризата, за да може еврозоната да бъде на нивото на настоящите предизвикателства и да се използват всички условия, които, възможности, които се предоставят от Лисабонския договор. И за това една от първите инициативи на комисията следващия месец ще бъде да представи комунике за засилената координация на економическите политики. Ние всички знаем, че е, това е колективен интерес на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да укрепи системата и да се съобрази с е, цялата гама от рискове и економически економически баланси, ние трябва да подобрим економическия механизъм, е, като се снабдим с по-стабилни структури, с по-добре координиран подход и по този начин Европейския съюз може да върне обществените финанси е, към е, устойчива траектория и по-широко развитие като цяло. Дами и господа депутати, през последните 18 месеца ние постигнахме огромен напредък при създаване на по-етическа и по-солидна и по-отговорна финансова система система. Ние е, вървим по този път, ние запълнихме празнините, които се още съществуват и се уверихме, че нашите структури за надзор остават в фаза с един сектор, който постоянно се развива. Аз съм убеден, че нашето предложение за е, капиталите за инвестиции е, скоро ще преминат на нов етап и комисията смята, че законодателният орган ще бъде на нивото на нашата обща цел, за да може новата архитектура за финансов надзор да бъде оперативна още от началото на следващата година. През 2010 година комисията ще направи няколко предложения е, за е, е, дериватните инвестиции, за гаранциите, за депозитите и злоупотребите с пазарите. Трябва да се защитава обикновения потребител. Това ще бъде предмет на нашето внимание. Ще работим и по други важни, като всички, когато, има, когато банковите сметки са на червено и ще предложим фондове за намаление на банковите фалити. This commission hit the ground running by presenting the Europe 2020 strategy right on taking office. We have set the scene to help bring Europe back on track. On track. Добре, всъщност ние имаме е, искаме да има едно приобщаващо развитие, ние трябва да работим съвместно. Е, е, с държавите членки, комисията, парламента, за да изградим едно устойчиво развитие. И като постигнем тази цел за социална пазарна економика 2020 година, трябва да има силни усилия на всички нива е, на е, обществото. И всъщност нашите действия трябва да добавят стойност за Европейския съюз. Това всъщност е целта на нашата програма за 2020, цифровия дневен ред за Европейския съюз, засилена промишлена политика политика, Европейски план за научно-изследователска дейност, е, Европейски съюз, който да използва всички ресурси, да има нови умения и да се борим против социалното изключване. И това е разликата, която може да се създаде от Европейския съюз. Е, по този начин е, ние ще създадем преход към една пазарна економика, която спазва околната среда. Всъщност всички приоритети остават валидни за всички. Енергийната ефективност ще бъде бъде е, предмет на нашето внимание тази година, защото е, ние е, трябва да се справим с предизвикателствата и да докажем нашите съпоставими предизвикателства. Единният пазар е пазар за изключително много потребители, които трябва да имат работа на достъпни цени и да бъде един избор за тях. И това е основната част за нашата пазарна економика. Това е изключително важно за малките и средни предприятия, които са основния двигател за създаване на работни места. Е, единният пазар на 21 век е приоритет за нашата комисия и е, ние ще, ние ще слушаме всички ваши предложения. Това е включено и в доклада. Аз поисках Марио Монти да го изготви и който в най-скоро време ще ви бъде представен. Аз искам да подчертая и значението на социалното приобщаване в нашия възглед за Европа 2020. Истинската сила на обществото се основава на възможност възможностите, които се създават за всички граждани и трябва да се използват всички възможности за насърчаване на заетостта и на социалното приобщаване, е, което означава, че трябва да се използват всички е, новопоявяващи се отрасли, които е, създават нови, нова заетост, освен това и нови умения за висока заетост и за да се улесни економическия преход, което означава да се работи и да се създава възможност за младите хора чрез чрез тяхната професионална квалификация. И е, по този начин ние трябва е, да е, се борим с бедността чрез Европейския фонд за борба срещу бедността и социалното изключване. Естествено, че целият този дневен ред е принос към спазването на принципите за економическата, социална и териториална кохезия. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, всич... цялата ви загриженост за европейските граждани се включва в Европейската комисия. Трябва да се разработи разбираем план за прилагане на Стокхолмската програма. Комисията ще работи по-късно върху него и ще се уверим, че европейската интеграция ще доведе до свобода и справедливост, които да са по-достъпни за гражданите. Този план за действие сам по себе си е разбираема работна програма за комисията в идеите на свободата, сигурността и е, справедливостта. Гражданите са в сърцевината на нашата политика, защото се улеснява упражняването на конкретните им права. Ние се стремим към една открита и сигурна Европа, е, като всъщност се борим и с трансграничната престъпност в нашата обща политика за е, интеграция и в областта на сигурността и, и, и, и правосъдието. Ние всъщност искаме гражданите да вървят към една обща политика и постиженията са забележителни, но днес повече от всякога е, в духа на борбата срещу кризата, ние трябва да насърчаваме и да отстояваме европейските ценности и да използваме целият потенциал, който се създава сега по силата на Лисабонския договор. Този план за действия включва цял списък от действия, и те трябва да се прилагат както на европейско, така и на световно ниво. Влизането в сила на Лисабонския договор показва по-големи амбиции, и нарасналата роля на този парламент по ефективно взимане на решения и трябва е, да има е, е, така последователност на националните решения и решенията на съвета, също така да се спазват решенията на Европейския съд, за да можем да отговорим на очакванията и тревогите на европейските граждани. Като погледнем програмата 2020, ние трябва да видим дългосрочни решения, които се отразяват на живота на гражданите, защото днес ние работим за бъдещето. Например, комисията започва дискусия върху бъдещето на пенсионните системи и различни възможности, за да има адекватност и устойчивост на пенсионните системи. Естествено, в е, всички, е, в тези случаи лостовете са национални, но е, все пак ние трябва да сме сигурни, че Европейския съюз прави максимален принос. В по-разширен зелено поле. Е, е, върховният представител и началото на действие на външната служба на Европейския съюз е, всъщност ще осигури по-силна и по-последователна европейска политика. Ние имаме стратегически приоритети, които се включват в преговорите с работни партньори от достъп до пазара, до регулаторни марки и е, ние трябва да имаме цели на глобалния пазар, например в Г20. Комисията ще се справи с предизвикателствата на е, енергийната политика, за да има е, сигурна, е, устойчива и, и на достъпни цени енергетика. Комисията иска е, е, дневния ред за милениума също да бъде обсъден и тази инициатива ще е, създаде основата за съвета през юни, за да има съвместна позиция за срещата през септември на е, МГ-20, защото там трябва да се приеме е, глобален работен план, за да може да се постигне целите до 2015 година. Това показва, че Европейския съюз е солидарен с тези, които са в най-неравностойно положение в света. И накрая ние поставяме ключови принципи и параметри за използване на европейските финанси е, възможно най-ефективно, като имаме предвид е, стратегията 2020. Ние ще направим оценка на ключови области, като земеделие и кохезия и мога да ви уверя, че Европейския парламент ще бъде приобщен на всички етапи на бюджетнията ревизия. Господин председател, е, почитаеми членове, преди да приключа, аз искам накратко да ви запозная с нашата работна програма. Ние искаме да изградим един солиден консенсус а, сред институциите в Европейската общност. Наистина имаме многогодишно предизвикателство по отношение както а, на мащаба, така и на размаха на целите и мерките. Ние трябва да покажем съвсем конкретно колко важно е значението на партньорството, което искаме аз и комисията да изградим с парламента. В програмата има 24 стратегически 34 стратегически цели искаме да ви ги представим до края на декември. Това е една много амбициозна а, програма за следващите 8 месеца. Освен това е, се включват и още няколко цели за до края на тази година и за началото на следващата година. Разбира се, тези предизвикателства ще продължат още няколко години и не винаги това, което предлагаме, е, ще бъде облечено в конкретни мерки, но ние трябва много конкретно и задълбочено да анализираме и да определим в каква форма работната програма ще продължи да се реализира. Ще я ревизираме на годишна основа и ще решаваме конкретно какво да се засили. Разбира се, всичко трябва да бъде предвидимо, трябва да бъде прозрачно и в същото време да запазим достатъчна степен на гъвкавост, за да видим, а, за да можем, виждайки на къде върват нещата, да а, подобряваме резултатите нещата трябва да се адаптират към реалността на основата на ежедневието. Дами и господа, ние сме с много амбициозна програма, обаче тя е много необходима и като рамка за взимането на решение за лидерството в Европа от страна на Европейския съюз, за да можем да предоставим в крайна сметка едни всеобхватни и устойчиви във времето ползи за европейските граждани, защото те това очакват. Очакват от нас да работим все по-осезаемо за тяхното благодетствие. Благодаря ви много за вниманието. Е, Благодаря ви. Господин Барозо господин председател. Благодаря ви за този всеобхватен преглед на инициативите на комисията за следващите 8 месеца. А сега ще чуем от политическите групи тяхната позиция. Искам само да кажа, че а, господин Барозо, вие упоменавайки стратегическото партньорство, а, поставихте пръста си на нещо изключително важно за нас, защото сътрудничеството между институциите са е нещо от голямо значение за гражданите на Европейския съюз. Ето защо трябва да поддържаме възможно най-близки отношения между парламента и комисията. И факта, че председателя на комисията и толкова комисари са след нас е един много ясен знак, че комисията държи на това, което казва. Сега давам думата на Йожев Саер от името на НП. thousand and ten es munkaprogramját azt pedig annak tekintjük aminek szánták hogy jelen van a bizottság vagyis a бе представена от председателя на комисията. Радваме се, че ние ще участваме активно в прилагането на тази програма. За съжаление обаче е, закъсняхме с изработването на тази програма. Лисабонския договор влезе в сила с известно закъснение и под за това не можем да намериме правилния баланс между изработването и приложението на законодателните мерки. Радваме се обаче, че от, в казаното от председателя няма противоречие, т.е. ние не възразяваме на, по никое от инициативите, предложени от комисията и ще трябва да работим в тясно сътрудничество. Нашата основна цел трябва да бъде благоденствието на нашите съграждани, колкото до нас. Ние сме изработили два списъка на приоритети, които ще ви предам. Аз ще се върна към тях в подробност. В тях са упоменати различните дейности, които очакваме комисията да приложи. Смятаме, че комисията трябва да предприеме друг по-различен подход смятаме, не смятаме, че законодателните инициативи трябва да бъдат инициирани чак през октомври и ние постепенно да получаваме информация, защото ако нещата се организират по този начин, ние няма да можем да упражняваме правомощията, които получихме от Лисабонския договор крайна сметка тук не става дума за петилетните планове, на които бяхме свидетели по време на съветско време. Ние не искаме нашите съграждани да е, бъдат заблуждавани. Нека не забравяме, че някои правителства са скрили бюджетния дефицит, е, са е, коригирали или скрили някои цифри и информации, но в крайна сметка ние всички сме в една и съща лодка и дори моята страна, Унгария, е, е в много тежко положение. Така че ние очакваме комисията да съобщи поименно онези държави, които не играят по правилата на играта, да, да се каже кои лъжат, защото ако продължаваме да премълчаваме е, държави, имената на тези държави, последиците ще бъдат още по-страшни. Е, правителствата на държавите членки са отговорни за много от е, кризисните ситуации, но комисията е трябвало да вземе мерки и то по-видими по, и да огласи резултатите. Сега, програма за създаване на работни места, за насърчаване на, заед... на заетост. Заетостта е, може би, основният проблем, с който трябва да се справим. Това трябва да бъде основната насока, по която, към която да се движиме. Ние трябва да използваме обаче един речник, е, който който да бъде достъпен за нашите граждани. Аз идвам от бивша комунистическа страна и още веднъж споменавам петилетните планове. Е, нека програмата 2020 бъде програма за създаване на заетостта, а не само за сигурността на гражданите. Много е важно да се подберат подходящите и уместните понятия и думи за изразяване на идеи не бихме искали програмата за създаване на работни места да бъде приета е така без от, правител, от парламента, без обсъждане, без критики. Смятам, че всички държави членки трябва да дадат своя принос за създаване на максимум работни места, като е, извлечем полуките от Лисабонската програма и извършим необходимите корективи. Е, в името на нашите общи ценности очакваме от комисията да е, вземе мерки за е, защита на тези ценности, като например защитите на малцинствата. ние ще ви подкрепяме, но и ще ви критикуваме, имайте предвид. Да, това е много важно за нас. Сега давам думата на Хане Свобода, представител на групата на социалисти и демократи в Европа. Благодаря, господин председател, господин председател на комисията, дами и господа комисари. Благодаря ви, че присъствате в толкова разширен състав, което не се отнася за моите колеги. Можем да разберем, че някои обаче пък са тук, едновременно с това ги няма. Предполагам, че разбирате какво имам предвид. Така, аз съм съгласен с господин председател. Ние сме съгласни с вас, господин председател. Залога е конкурентоспособността, но също така и социалната сигурност и устойчивостта на Европейския съюз. Трябва да се борим с безработицата, която нараства и постига много високи нива. Както казахте, трябва да се борим и с бедността. Някои правителства не са толкова сигурни, обаче те изключват консолидирането на бюджета. Естествено, че трябва да се консолидира и бюджета, но това трябва да става разумно е, и при е, действия, е, които няма да застрашат усилията за създаване на работни места и борба е, срещу бедността. Има, в Кордова ще се срещат държавни глави. Членовете на комисията бяха там. Господин комисаря по социалните въпроси, заместник председател на комисията. Аз е, е, искам да говоря по тези въпроси. Аз видях в е, Рим е, лагери, видях е, бяхме посещени в Сърбия. Ние съзнаваме колко са важни тези въпроси. Говори се за консолидиране. Е, господин Калас правилно каза, че сме инвестирали много в трансевропейски мрежи и виждаме резултата в момента. Така че е, ние тръгваме с проекти от Златния век – обаче бюджета и бъдещето бюджетно програмиране трябва да се осъществяват при условия на партньорство, защото ние вие как се, виждаме как се държи съвета, когато трябва да се режат най-различни средства. Докладът Марио Монти е важен, това не буди никакво съмнение. Хубаво е, че сте поверили на комисията комисаря Монти този въпрос, но когато се говори за вътрешен пазар, трябва да се има предвид и социалната пазарна економика с е, съответния социален аспект. Вие ще направите предложения за рамкова директива. Ние сега няма да се занимаваме с това в е, подробности, но трябва да се включват обществените услуги. Ние виждаме колко е, е важна услугата транспорт, независимо от това дали се оказва от публичния или частния сектор. В е, всички случаи това трябва да се вписва в една европейска политика за обществени услуги. Говорихте за економическата криза, споменахте за Гърция и за други страни, които са в криза. Последния път, е, когато говорихме с господин е, е, Ван Ромпой, ние видяхме, че Европейския съвет не е постигнал забележителни резултати. Ако се бяхме намесили преди 3-4 месеца, нямаше Гърция да плаща прекалено високи лихви. Така че ни е необходимо нещо повече от това, което вие ни давате. Вие сте прави. Е, не трябва да възникват недоразумения. В момента, в който започне кризата, не трябва да чакаме дефицита да се задълбочава преди да се намесим. Точно това трябва да се предотврати. Трябва да наблюдаваме развитието на бюджета и защо економическата статистика. Някои е, страни членки казват, не искаме да надничате в нашите национални статистики, но това е недопустимо. Ако искаме да предотвратим това, което се случи последните месеци, трябва да се върви именно в тази посока. Защо някоя страна ще си крие статистиките? Естествено, че всяка страна е свободна да действа, но в рамките на еврозоната е, трябва трябва да има съвместимост с европейската ориентировка. Ние сме готови за специално партньорство с комисията, за което вие споменахте. Но това партньорство трябва от една страна в него да участва силен парламент, но също така силна комисия. В момента се водят преговори. Преговорите са много важни, но най-важен е духът на преговорите. Ако е, има хора, които се опитват е, да е, се възползват от Лисабонския договор, не трябва да ги изоставяме. Е, Повеч, а также... Благодаря, господин председател. Благодаря, че се съобразихте с времето което ви бе отпуснато. Госпожа Мариел Досърнес. От името на ОДЕ, господин председател на комисията, може би тази програма е прекалено скромна мисля, че можем да очакваме повече, можехме да очакваме повече амбиции от комисията. Вие ни обещахте това. А що се отнася до бюджета? Това, което предложи, госп... предлага господин Барние е добре, но може би трябва да потърсим и други мерки, разграничаването на различните банкови дейности и нов подход към деритативните продукти, както това ще се предприема в Съединените щати. Но мисля, че трябва да направим всичко възможно, за да насърчим реалната економика, онези устойчиви инвестиции, които водат до създаване на работни места и растеж. Така че в комисията, в плана трябва да залегнат конкретни мерки, които да, с които да постигнем тези резултати, а аз не ги виждаме. Ако искаме е, да, да създадем Европа на железопътния транспорт, то трябва да го направим днес, защото днес виждаме, че е, има 28 000 полета дневно в Европа, които са блокирани, т.е. днес трябва да създадем тази нова железопътна Европа. Аз е, мислех, че комисията трябва да работи по този въпрос, а не работна група. Необходимо е от една много добре, по-добра координация в финансова, парична и економическа гледна точка. Трябва да се създадат мерки за оздравяване финансите на държавните членки. Е, да се, да се предприемат мерки за унифициране на фискалните политики, по-специално корпоративния данък, както за да можем да тръгнем по пътя на растежа. Що се отнася до бъдещата економическа стратегия до 2020 година, много ви моля, не се отказвайте от цифровите цели, било то в областта на образованието, било то в областта на професионалното обучение. Ние ще ви подкрепиме, защото става дума за един европейски модел, който ние искаме да изградим. Благодаря ви, госпожа Ребека Хармс която е заместник-председател на Зелените. Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа комисари. Е, за, за съжаление, парламента не изражава достатъчно уважение към вас. Виждате колко сме малко тук в пленарна зала. Вашата програма е много обширна и е, носи по, така амбициозно заглавие. Но не съм сигурна, че съдържанието под заглавието е, наистина е, отразява това, което искаме да направиме и отговаря наистина на амбицията на, на заглавието. Е, финансовата криза продължава. Гърция е един пример за е, пропаста, която е, разделя някои страни и Виждаме също, че има пропаст между социалните условия, в които живеят е, трудещите се в, ю, в южната част и северната част. Е, колегата Свобода е абсолютно прав, че трябва да работим по посока на по-голяма справедливост и да развиеме мерките, които вече сме предприели, защото само по този начин ще се борим срещу бедността. Сега е, прилаганите мерки са недостатъчни достатъчни? извлекахме ли достатъчно поуки от кризата за финансовото и парично интегриране? Смятам, че трябва да има нови предложения относно положението на фирмите, малките и средни предприятия е, ние знаете, че ние зелените е, смятаме, че енергетиката е един основен проект и можете да разчитате на нас, е, в, когато става дума за зелена енергетика. Що се отнася до пропуските в финансовата дейност, в финансовата сфера, то трябва да се създаде такса или а, данък върху финансовите сделки, и транзакции. Не сме реагирали, не, не реагирахме достатъчно активно и проактивно спрямо положение, положението в Гърция. Господин Барозо, в вашето, вашите предизборни обещания вие, спомен, вие говорихте много за услугите от обществен характер и техното значение за Европа. Вие говорихте също и за човек, отделния човек, който трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Точно тези обществени услуги са, а, са това, което е необходимо на нашия граждани. Тук има много пропуски, има и много недовършени неща. Що се отнася до борбата с климатичните промени и тук има различни сценарии за с цел постигане целите до 2050 година. Е, намаляване на, на енергийното потребление с 60%. Струва ми се, че това е нереално. Но е, Бали не изигра никаква роля, както и целта е, с целта 2 градуса също е, не, не са влезли във вашата програма. За какво са тези международни форму, форуми и е, заседания, ако те, техните решения не залягат в е, програмата? Така че остава още много работа, която трябва да свършиме заедно. Мистер Президент Тимоти Кирхоп. И сега Тимоти Кърхолпа от Европейските консерватори и реформатори. Искам да ви напомня а, за полуките от програмата от 1992 година. Смятаме, че трябва един приоритет да се определи за всяка отделна политика, за да може едно по едно да бъдат постигани съответните цели но от 1992 година доста често комисията предлага все нови и нови инициативи, но въпросът е дали а, наистина осезаеми резултати могат да бъдат постигнати. А, в повечето случаи до сега имаше провал. Ето защо ние а, приветстваме новата идея на господин Баросо, защото Европа наистина е в криза предизвикана от банковата система и нейния крах. транспортната ситуация също предизвика доста економически проблеми. Ето защо ние подкрепяме основната инициатива на комисията, стратегията 2020. Ние също така вярваме, че има детайли, които трябва да бъдат добавени и някои корекции да, да бъдат направени. Обаче интелигентното, устойчиво и а, бурно развитие на Европа е нещо, което ние напълно подкрепяме. Това трябва да бъде основният приоритет в работата на комисията. Бъдещия просперитет, економически просперитет е, просперитет на Европейския съюз е, с подкрепа е, за онези предприемачи, малките и средните предприятия, които създават работни места и богатството на Европа. Реалният единен пазар е нещо, което трябва да бъде продължено, подкрепено и развивано, за да може значително да се намали и административният товар и, и изобщо бюрократи... бюрокрацията, поемайки водеща позиция по отношение а, на развитието и бурното а, разширяване на економиката на Европейския съюз, а, а, господин Баросо, вие имате нашата пълна подкрепа. Ние а, бихме ви а, подкрепили също така и а, във вашите а, усилия а, да не разрешите увеличаване на административния товар във връзка с промените в общата сълскостопанска политика и в политиката а, по проблемите на рибарството пространството. Принципа на субсидиарността наистина трябва да бъде а, централен ние се надяваме, че президента Барозо и комисията, членовете на която всички са тук при нас, надяваме се, че те ще се заемат здраво за работа, за да можем заедно да постигнем дълготраен разцвет и в бъдеще. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Кърк Хоуп. А сега Европейска обединена левица има думата Мигел Портас. Благодаря, господин председател. Наименованието на програмата, по която говорим днес е Време е да действаме. Но ни отнеха пет дни, за да организираме видеоконференция между министрите в Европейския съюз. А, не знам а, дали чувството на хум, за хумор на господин Барозо му е достатъчно, а, за да възприеме такава една ситуация. Сега е криза. А дали пък та, това заглавие не е просто още една бюрократична формулировка и просто начин да се а, скрие нищото а, зад една огромна планина от празни приказки? цитирам вашия документ. Инициатива за широко разпределение на ползите от растеж и увеличаване на броя работни места. Това майче е друга шега. Как така ще, ще компенсираме всички ние, всички онези граждани на Европейския съюз, които в момента страдат? Как ще се разпределят ползите от економическият възход, като няма такъв? Как ще намалим броя на бедните, без да засегнем приходите и доходите на богатите, на много богатите? Е, разбира се, всичко е въпрос на политика, обаче намаляването на дефицита като програма поставя економиката на всяка държава членка в много трудна ситуация. Така че е време да се действа. Така е. Ето защо сега комисията а, прави своя извод, че трябва да обединим силите си, а за да се борим с кризата. А, нека да попитаме гърците дали сме били бързи в реакцията си, дали сме били честни и почтени. А португалците, да ги попитаме и тях. Всеки път, когато комисарите говорят за тях, а с тях за кризата, а, че отминава, тя избухва с нова сила. и като погледнат посланието, се усмихват обикновено, защото посланието идва от устата на човек с чувство за хумор. А сега Господин Бронс. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Предприятията и по-специално малките и средни предприятия, които представляват 99% от е, производителите, от производството в Европа имат нужда от нашата помощ, подкрепа, повече инвестиции, повече кредити е, и е, защита срещу нелоялната конкуренция, както и по-малко административни е, процедури. Радвам. Приветстваме е, известно упростяване на а, е, законодателните и а, е, регулационни мерки, както и работата извършена от групата Штърберг. Сега, ва, важно е системата за защита на търговската дейност в Европа да бъде а, под подкрепена и е, подсилена. В, в крайна сметка нашите предприятия не могат да издържат на социалния дъмпинг на Китай, където работната сила се заплаща много ниско и няма достатъчна социална защита. Комисията също така трябва да вземе по-крути мерки за борбата срещу фалшификатите и е, защитата на интелектуалната собственост. Подобни неща не са залегнали в комисията. За пръв път член 174 на Лисабонския договор признава по-особен статут на планинските региони, които представляват 40% от територията на Европейския съюз и специалните нужди на техните жители. Така че очаквам от вас специална рамкова програма за защита на, на тези региони и използване на, на всички е, средства за получаване на възобновяема енергия в тези региони. Сега господин Благодаря ви, господин председател. В комисията и нейната работна програма за 2010 се казва, че Европейския съюз е изправен пред дългосрочни предизвикателства и трябва да възстанови своята, корреспон... своята конкурентоспособност което означава, че има наплив от вносни стоки от развиващия се свят. А, дали можем ние да бъдем конкурентоспособни? Да, можем. А, трябва просто да върнем нещата а, към а, изконните им а, основи. И дали пък да не се замислим дали не сме предали а, економическите интереси на европейските граждани. Аз вярвам, че суверенните държави членки а, трябва а, да произвеждат сами, да защитават интересите, националните интереси на своите граждани и тогава само ще бъдем силни. А смятам, че се провалихме да защитим своята економика, своята промишленост и своето селско стопанство от натиска на вноса от развиващия се свят. Ако не направим на време нещо, този поток ще ни разруши. А що се отнася до политиката по отношение на законната имиграция, да, наистина това е средство за преодоляване на застаряващото, за проблемите от застаряващото население. Наистина застаряват населението в някои от държавите членки наистина всяко семейство има а, правото и всеки гражданин на Европейския съюз има правото а, да решава колко деца да има или пък а, да гради своята кариера. Обаче, наистина а, се влияе от економическите условия. Ето защо не трябва да ги изпускаме от поглед економическите сили се променят и това означава, че когато те се променят в положителна посока и семействата стават все по-големи като брой, а европейските деца са много по-малко на брой в сравнение с децата от трет третия свят. И а, в такъв случай може културата на третия свят а, да а, получи все по-голяма популярност в сравнение с европейската. Децата на иммигранти а, се превръщат а, в а, европейско население, но дали те са местни европейци? Не, не са. Те не са продукт на нашите култури, защото нашите култури са продукт на нашите народи. Европейската култура а, ще бъде изместена от третия от усилията на третия свят. Постепенно Европа загубва своите европейци. Благодаря за вниманието. Да, благодаря ви господин Брос. А сега може ли да поканя председателя на Европейската комисия, господин Барозо, да вземе отново думата? Благодаря, господин председател. Като цяло някои е, честно си казаха, че са против Европейския съюз е, и принадлежността към Европейския съюз, но все пак смятам, че има едно широко единодушие в този парламент около тази програма, е, открих едно е, общо в изказванията на най-представителните политическите сили и това е амбициите е, трябва повече амбиции в Европейския съюз. Искам да се спра на някои идеи, които бяха посочени и с които съм напълно съгласен. Нашия приятел, господин Заер, говори е, е, за това, че трябва да се избегне модела на петгодишните планове от комунистическите режими. Е, именно поради това ние искаме да запазим тази гъвкавост, тази гъвкавост е да е, свикваме с една променлива е, околна среда, но едновременно с това искам да изясня още веднъж, отговаряйки как на господин Зайер, така и на господин Свобода, че те са прави. Прави са, когато искат повече действия в економическата и финансовата сфера от страна на Европейския съюз. Е, ние имаме предвид съпротивата, оказана от някои държави членки, като например засилващата засилващата се роля на Европейската комисия е, за ревизия на националните баланси. Аз е, имах честа да председателствам първо заседание на комисията, когато се предложи един вариант за правилник на Евростат. Обаче някои държави членки не искат комисията да играе тази роля. Е, така че от кризата могат да се свлекат полки, а именно полката е, че сме все по-взаимно зависими и економическата политика в Европейския съюз не е просто една вътрешна работа. Това е вътрешен въпрос, разбира се, но от общ европейски интерес. И трябва да се засили координацията. Господин Заер, господин Свобода, госпожа Сърнес са съгласни, че е необходима по-координирана и все по-координирана економическа политика. Именно в тази посока ние вървим и вървим напред. Искам да подчертая амбицията, изразена от господин Свобода, за което му благодаря, за засилено партньорство между Комисията и Европейския парламент, когато ще се обсъждат е, е, финансовите перспективи и финансовата рамка. Ние трябва е, да се съпротивяваме на тълкуване, което е по-скоро интерправителствено. Това е очудващо, защото Лисабонския договор върви в обратната посока. Укрепва се економическото измерение. Е, тоест, пулката от кризата е за повече Европа, а не за по-малко Европа. Госпожан Сърнес говори за финансовите правилници. Странно е да не кажа забавно, че след толкова искания е, за действия от страна на държави членки, държавите членки единодушно, единодушно се споразумяха, за да намалят амбициите в предложението, направено от комисията след доклада Дела Розиер. Тоест, това показва, че понякога има решение между изявленията и решенията и се надявам, че съвместно Европейския парламент и комисията ще преодолеят това разстояние, ще се постигне по-голямо единодействие в Европейския съюз, защото тази амбиция ни е необходима. Сега, друг важен въпрос, и искам непременно да подчертая, това е да се разбере правилно принципа на субсидиарността. Аз съм за субсидиарността и тук искам да изразя своето съгласие с господин Тимоти Кирпхов – да, но какво означава субсидиарността? Е, това е значи да се решава кога е най-правилно да се решава. Примерно сега е, в кризата с въздухоплаването. Какво става? В пресата, не само в евроскептичната и еврофобна преса, но и в сериозния печат прочетох, че сега Европейски съюз признава, че е имало грешки в решението за прекратяване на някои полети. Това е невероятно. Ако има област, който е от национална компетентност, това е именно въздухоплаването. И всеки национален регулатор е решавал. Тези, които са против правомощите на Европейския съюз, сега протестират. Сега остава да кажат, че Брюксел и Европейската комисия са изригнали вулкана в Исландия. Така че нека да сме наясно. Има различни нива. Има различни нива на отговорност има национално и европейско ниво. И във всеки случай трябва да се види кое е най-подходящото ниво. Комисията е готова, мога да заявя, че комисията е готова да поеме отговорността си. Обаче трябва да се търси съюз с Европейския парламент, за да се каже кое е от наша отговорност и кое не е защото в противен случай този рефлекс ще си остане и в кризисен момент е много лесно да се върнем към националистичната и популистична риторика. А, а всичко да се припише на Брюксел, така се казва Брюксел, но може би трябва да се каже и Страсбург, винаги се приписва на тях това, което е от национална отговорност. Нека да го правим разумно, това, което може да се направи на европейско ниво, там където може да се добави стойност към това, което правят нашите държавни членки при цялото ни уважение към тях. Примерно, програмата 2020 съсредоточава Европейски съюз върху най-важното. Какво ни трябва сега? Трябва ни растеж, но не какъв да е растеж по-справедлив, по-зелен, по-устойчив растеж, по-умен растеж, обърнат към бъдещето, за да дадем нови източници на растеж на Европейски съюз. Именно така можем да се справим с най-големите проблеми, които ще говорим днес след обед. Безработицата, особено безработицата между младите хора. Точно този съюз трябва да се изгради е, между институциите с Корепер, като работим съвместно и почтенно с нашите държави членки, за да посочим конкретни резултати на нашите граждани това е добра основа за работата за в бъдеще. И след тази дискусия смятам, че всички колеги са насърчени от вашия израз на подкрепа, в някой случай израз на взискателност. Надявам се да бъдем на нивото на доверието, което ни гласувате. Бардо дзинкуе. Благодаря много, господин председател. Аз бих искал само да добавя, че Комисията има в лицето на парламента съдружник, съюзник. Е, ние, по-голямата част от депутатите подкрепят е, мнението на комисията и по-специално за е, необходимостта от повече правомощия за комисията. Ето в криза, в период на криза си даваме сметка колко необходимо е да се реагира проактивно, бързо. Това е и наша отговорност. Нашата отговорност се разшири и задълбочи е, по силата на Лисабонския договор и ние трябва да се възползваме от възможността, която ни дава договора, за да е, работиме с вас. Господин председател, ние сме ваши съюзници. Господин Лопес Гаридо. Благодаря ви, господин, господа председатели. Искам само да, да, да поздравя комисията и председателя, господин Баросо за тази прекрасна програма, за тази много европейски насочена програма, която той ни представи и която е, продължава е, целите на, на Испанското председателство и на трите председателства. Мога да кажа само, че съвета работи в тясно сътрудничество с Комисията и Европейския парламент. Благодаря ви за вашите, вашия принос и за конструктивните изказвания. Ком, комисията върши огромна работа и всички знаеме, че комисията Баросо 2, която е, трябваше да влезе в сила през ноември, но е, пое своята е, отговорности много по-късно. Има една много положителна отговорна позиция и за това благодариме и на председателя Баросо и на всички комисари, които са тук с нас всички работят много положително, конструктивно с съвета, с Европейския парламент. Винаги можем да продължиме дебата на тази тема и то в конструктивен дух. И мога да кажа, че ще се опитаме колкото се може по-бързо да одобриме законодателните инициативи, залегнали в вашите програми. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател на съвета. Благодаря, че подкрепихте програмата на комисията. Благодаря още веднъж на господин Баросо и всички заместник председатели на комисията, на всички комисари. Вашето присъствие е един ярък израз на а, значението, което комисията предава на сътрудничеството си с парламент. Благодаря ви, господин председател. sorry, I'm just looking for the, for the So, colleagues, our next and last item. И така, колеги, последната точка